епидемията от ебола, давам думата от името на съвета на Бенедето Делаведова. Президенте, Президенте, Господин председател, госпожи и господа депутати, госпожо комисар, неодавнашната епидемия от ебола в Западна Африка е едно извънредно положение в областта на общественото здраве, което предизвиква загриженост на международно равнище. Епидемията от ебола има небива отпечатък в общественото здраве и в хуманитарната област, пострадалите страни и в целия регион. Съветът изразява сериозна загриженост от последствията в това социално-економическо положение и сигурността в страните в Западна Африка. Вирусът Ебола е много а, сериозна опасност, въпреки че рискът от заразяване с този вирус за живущите и прибиваващите в Европейския съюз и онези, които пътуват а, за пострадалите страни, е нисък, ако а, следват а, предписанията и препоръките ние възприехме един целеви подход и съгласувано международно действие. На извънредният Европейски съвет на 30 август тази година беше наблегнато на на съгласуваната международна помощ по възможно най-бърз и ефикасен начин. Той призова за по-добра координация на равнището на Европейския съюз и прикани е, съвета е, да приеме рамка за глобален отговор на Европейския съюз е, при създалата се ситуация. Що се отнася до хуманитарната помощ, Европейския съюз и държавите членки реагираха на кризата с ебола още от самото начало. Беше предоставена финансова помощ на здравните и хуманитарните организации и службите на ООН и трябва да отдадем дължимото на извънредната мисия на работещите по места, някои от които платиха живота си. В тясна съгласуваност с комисията, държавите членки редовно анализират и оценяват последиците и необходимостта от хуманитарна помощ помощ. Механизма за гражданска е, защита беше активизиран в рамките на Световната здравна организация и службата на ОНЕ за координиране на хуманитарната помощ. Координационният център работи денонощно, без почивен ден и допринася за координиране на помощта. Откакто започна да се влушава кризата, държавите членки е, засилиха своята подкрепа е, и изразиха своята готовност е, да предоставят всякакво съдействие и да мобилизират експерти и медицински персонал. Ще приведа някои примери. Великобритания поде инициативата за подготовка на център за лечение в Фритаун в Сиера Лионе. След 8 седмици той ще може да се задейства. Австрия и Франция предоставиха медицинско оборудване, Германия също прие един член от персонала на СЗО, който беше заразен с вируса. Италия предостави 200 000 евро за дейността на СЗО в Гвинея. Други 240 000 евро бяха отпуснати допълнително след като беше одобрена помощта в общ размер от 1 милион и 200 хиляди евро, бяха предприяти допълнителни действия за профилактика и лечение. Съветът работи в рамките на глобалният отговор на Европейския съюз, особено за координиране на въздушния транспорт, който в момента е в критичен дефицит и ограничава възможностите за действие на място. Европейския съюз трябва да допринесе за възстановяване на санитарните системи, които са рухнали поради кризата с ебола. Не бива да забравяме, че има опасност тази епидемия да се разпространи в други страни. Председателството, съгласувано с комисията и с СВД, ще допринесе за координиране на колективният отговор на Европейския съюз в партньорство с СЗО и ООН. Що се отнася до общественото здраве, работим отново в, в тази рамка, за да се погрижим за здравето на гражданите, които се намират в Европейския съюз. Държавите членки разполагат с национални планове, за да отговорят на евентуалната заплаха за общественото здраве на европейско равнище има особено сериозна заплаха от трансграничен характер, което беше обсъдено в Комитета за здравна сигурност беше изградена и мрежа от национални компетентни органи и с тяхното участие комисията и Европейския център за предотвратяване и контрол на болестите реагира с съответните мерки, като на 15 септември тази година в Брюксел беше проведена една среща за координиране на реакцията на е, Европейския съюз на епидемията. Участваха компетентните комисари, министрите на здравеопазването на държавите членки, представители на системата на ООН, на СЗО, и на неправителствената организация Лекари без граница. Срещата пробрави път за по-добро координиране на неотменните международни усилия за борба с епидемията. Министрите на здравеопазването на държавите членки ще обсъдят същите въпроси на неформалната среща на министрите в Милано на 22-23 септември тази година главно последните теми. Последващите мерки в средносрочен и дългосрочен план, информирането на пътниците и гражданите, обеззаразяването, необходимостта от споделяне на ресурсите в едно сложно извънредно положение, необходимите действия за предоставяне на лекарства и вакцини, както и координиране и подпомагане на пострадалите страни, на СЗО и на неправителствените организации в един оперативен порядък, за да може да се реагира адекватно на кризата. Господин председател, госпожи и господа депутати, госпожо комисар, Изразявам а, увереност, че а, съвместно ще можем да а, покажем със своята работа на председателството и на съвета, че можем да координираме усилията в борба срещу тази толкова тежка епидемия. Благодаря ви за вниманието. Благодаря. Давам думата на комисар Георгиева. Благодаря, господин председател. Чухме изчерпателното изложение от страна на съвета. За да допринеса към тази дискусия, ще се спра на три пункта малко по-подробно. Първо, характерът на епидемията. Второ, какво правим ние, Европейската комисия, за да реагираме по координиран начин. И трето, подходът ни за защита на населението на Европа от съществуващата опасност. Първо за епидемиката. Тя е безпредседентна по две причини. Първо, защото става дума за една пандемия, която се разгръща в страни с много слаба, слабо здравеопазване. В миналото, когато е имало пандемии, обикновено те са били в страни с средно или високо ниво на доходите, където са можели ресурси да бъдат мобилизирани, за да се вземат съответни мерки. А, второ, а никога една епидемия от ебола не е трябва толкова дълго, без да бъде ограничена. Тоест сме пред едно безпредседентно драматично явление. Както бе споменато, Координатора доктора Делия Баваро от ООН, изключително компетентен специалист, заяви вчера, че има 4963 случая и 2553 смъртни случая. Но най-тревожният факт това е близо отвояването на случаите всеки три седмици. И ако ние не действаме решително сега, има а, три а, големи риска, които проистичат от това. Първо, трите страни Гвинея, Либерия а, и Сиера Леоне болестта така ще се разпространи, че ограничаването ще стане изключително трудно. То вече е трудно, но ще стане извънредно трудно ограничаването на тази епидемия. Второ, може би няма да сме в състояние да защитим и други страни в района от, от епидемията. Тоест, болестта може да отиде и, и другаде. И трето, най-опасната е това, че колкото по-дълго не успеем да ограничим тази епидемия, толкова по-голям е рискът вирусът да мутира. И а, трудно е да се предскаже какви ще бъдат, ще бъдат а, тогава последиците. Значи не говорим само за една а, а, здравна опасност в тези три страни. Става дума за а, драматични последици за тези общества, Говорим също така за политическите последствия, последствията по отношение на сигурността, защото става дума за страни, които водиха граждански войни през 90-те години, началото на сегашното столетие, които са, бяха много тежко засегнати от тези междуособици. Когато става дума за борбата с ебола, това не е обикновените случаи, когато спешно се мобилизират здравозащитните ресурси. Става дума за високо компетентни, нужда от високо компетентни специалисти, които знаят как да се отнасят към болните от ебола. Става дума, много сме ограничени по отношение на персонала и на транспорта и на ресурсите. Какво правим ние, за да бъдем начало в борбата с ебола? Разбира се, мобилизират се средства. Трябва да кажа, че комисията отпусна 150 милиона евро за като финансова реакция на книгата. Сега, прогнозата на ООН е, беше повишена, близо 1 милиард ще бъдат необходими. Страните членки в понеделник обещаха до 75, нови 75 милиона. И много от тях обаче ще повишат е, обещаните средства за борба с епидемията. Много по-важно от парите обаче е мобилизирането на е, е, медицински работници и екипи, които да работят в засегнатите страни. Страните членки изпращат нови полеви болници, но, също така оборудване. Да ви кажа, каква е реакцията, когато става дума за 500 души, но необходими са, необходими са, необходими са хиляди, защото продължава разпространението на болестта от онези, които се движат и са подложени на зараза. Значи много ключов е въпроса медицинската евакуация. Много здравни работници се боят е, да отидат в засегнатите райони, защото не знаят какво ще стане с тях, ако бъдат заразени, дали ще им се окаже помощ. А значи необходимо е да се създадат възможности за евакуиране на заразените медицински работници, за да може да се погрижим за тяхното здраве. И накрая, но не последно по значение, <clears throat> разбираме колко е важно да се инвестира в научно-изследователска дейност – така че да може да издигнем преграда пред всякакви бъдещи а, избухвания на подобни епидемии. Е, говорихме в комисията ЕМВИ с Соня Инборг през септември, този месец. Да кажем какво правим за безопасността на нашите собствени граждани. Беше ясно казано, че ние сме длъжни да предприемем това. Първо, Нека бъде спрян вируса, той да бъде изолиран, но да не се изолират засегнатите страни. Искам тук да отдам дължимото на брюкселските авиолинии, на Air France и на други авиокомпании, които продължават да летят до засегнатите страни. Но трябва да посоча, че сме взели всички заедно мерки, за да предотвратим пренасенето на вируса в Европа чрез тези пътниците на тези полети. Големи усилия бяха положени, за да може във всички страни да се организира тестиране на пристигащите от засегнатите страни. Необходимо е да бъдат навсякъде взети подобни мерки. Ние координираме нашите усилия и говорим с единен глас. Ще защитим нашите граждани. Искам още да кажа, че бях много насърчена от срещата в понеделник където стана ясно, че Европа говори с един глас, с единен глас. Всички казаха, моля, координирайте нашите усилия и искаме да действаме заедно и ще действаме заедно. Благодаря. А на парола на Норве Стир пер 2 минути. Сега Благодаря ви. Благодаря ви, господин председател. Както тук ще очакваме от госпожа комисария, вирусът се разпространява толкова бързо, че съгласно Световната здравна организация може да се стигне до 20 000 случая на заболели до края на годината. Ето защо, дами и господа, днес се нуждаем от провеждането на едно отговорно разискване днес тук. Няма нужда да плашим гражданите си, но трябва много ясно да заявим, че международната общност подцени опасността на вирусът Ебола. И настоящата криза не е проблем само на Западна Африка. Това е една световна заплаха, която изисква много по-решителен отговор от страна на Европейския съюз. Приветствам действията, предприяти от Европейската комисия с а, отпуснатите 150 милиона евро. Това са решителни стъпки, но те не са достатъчни. Нашите партньорски организации ни изпощат посланието, че освен на финансови средства имаме нужда и от капацитет за организи... в областта на организацията, за да се ограничи е, обхвата на епидемията. Всички необходими мерки вече бяха споменати. В Западна Африка има недостиг на добре обучени медицински работници. И също така имаме нужда от разпространяване на надежна информация сред местното население. Ето защо призоваваме Европейската комисия да продължи да полага усилия чухме, че ще има заседание на министрите на здравеопазването в Милано. Обръщаме си с тя и към тях с молбата да изготвят спешен план за действие и координация на дейно, действията на държавите членки под шапката на Европейската комисия и ООН. Европейска съюз трябва да покаже своята, е, своята позиция на водач в борбата срещу ебола и също така трябва да гарантираме защита на нашите граждани. Няма време за губване, има нужда от положителни действия от страна на Европейския съюз. Благодаря ви. две минути. Госпожа Макаван за две минути. Благодаря. Благодаря, че комисията и съвета дойдоха днес, за да кажат какви действия са предприяти именно в този критичен момент, когато трябва да се вземат спешни мерки. Господин Штир цитира данните на СЗО, че 20 000 души ще починат до края на годината. Това още веднъж показва колко спешно трябва да действаме. Аз приветствам резултатите от срещата в Брюксел и съобщението, че Съединените щати също ще се включат в това глобално усилие за борба с еболата. Но трябва да помислим как да контролираме извънредната ситуация и същевременно какви действия ще предприемем дългосрочно. Трябва да се запитаме защо тази епидемия е по-страшна от когато и да било преди, защо жертвите сега са много повече, отколкото при първото установяване и диагностициране на болестта преди 40 години. Защо вирусът съществува толкова много години, а никакви действия не са предприяти? Трябва да направим необходимите научни изследвания, за да бъде поставена болестта под контрол. Да се надяваме, че за родените днес деца в Великобритания и другаде ще има вакцина. Аз е, се радвам, че е, беше е, изразено и признание за дейността на медицинския персонал, на хуманитарните работници, които работят по места. Това са смели хора, които работят при извънредно тежки условия системите на здравеопазване в страните, които са засегнати от епидемията, трябва да бъдат укрепени. Това е добра инвестиция, защото по такъв начин ние защитаваме не само тях, но и себе си. Необходимо е да мислим и за дългосрочните последици. Благодаря. Дева, you have the floor for one minute. Господин Дева, имате думата за една минута. Благодаря, господин председател. Много съм насърчен от това, което комисар Георгиева ни каза – но трябва да започнем и програма за образование, защото разбирам, че а, а, вирусът се разпространява чрез дивечево месо, т.е. заразено месо. А, значи трябва да ограничим проблема и необходимо е, е Европейският съюз и Африканският съюз също да участват в тази работа. Необходимо е а, държавите в Африка да се участват пълноценно. Разбира се, проблема е техен, но това е и наш проблем. Необходимо е да помислим за здравето на здравните работници, които рискуват живота си. Аз също бих искал да попитам госпожа комисарката във връзка с това, което правят Съединените щати. Не трябва ли не трябва ли да се направи нещо повече от това, което се прави до сега? Били сме свидетели на други подобни кризи. А, господин Герец, за три минути. Благодаря, господин председател. Факта, е, че международната общност подцени кризата, както и липсата на добре координирана стратегия, обясняват защо вирусът се разпространява с толкова притеснителна скорост. Дали сме на висотата на предизвикателството пред нас? За нещастие отговорът е не, докато не успеем да овладеем пандемията. Броят на заразените от вирусът на ебола се увеличава двойно на всеки три седмици. И колкото повече чакаме, толкова по-трудно ще се спре разпространението на вирусът. От какво се нуждаем? На първо място от бдителност. Незабавно най-важното е да гарантираме близо 2000 легла за да се предоставят грижи на заразените, но и също така да се предотврати разпространението на вируса извън изолираните зони. И това трябва да се случи не утре или други ден, а незабавно. Положението е тежко, имаме нужда от решителни действия. Международните хуманитарни организации ни обясниха какво се нуждаят и те непрестанно искат от международната общност да им предоставят необходимите средства, включително и военни в рамките на координирана дейност на ООН. Трябва да действаме. Само че с, само чрез изграждане на, лечител, на лечебни заведения ще може да предоставим необходимите грижи на болните. Много често пациентите нямат друг избор, освен да се върнат по домовете си, защото поради липсата на легла по болниците. В момента в Либерия положението е особено притеснително. В а, тази държава здравната система на практика вече не съществува. И ако международната общност не а, може да отговори на проблемът в, здравната система в тази страна, със сигурност ще се сринат и здравните системи на съседните страни. Трябва също така да се вземат предвид и последиците за економиката, фактът, че редица местни предприятия вече не могат да функционират и че това влушава економическото положение на страната. И накрая ня... последните ми мисли са за всички хуманитарни организации, всички лекари, които работят на място. Санчес, минута и половина. Благодаря, господин председател. Не знаем точно колко души са заразени и починали от ебола. Системите на здравеопазване в африканските страни практически не съществуват. Рухнали са. Хиляди пациенти се лекуват от шепа лекари – От 2011 година се влушава положението и ние имаме огромен дълг към европейските страни. Продължават да се извършват престъпления в тази част на света, която очевидно не е приоритет за нас. Трябва ли да се превърне епидемията в глобална заплаха, за да обърнем внимание и да предприемем действия? все още не се оказва необходимата помощ, не се зачитат правата на човека. Тези страни се нуждаят от медицинска, а не от военна помощ. Ето вижте какво направи Куба. Куба изпрати над 100 лекари, специалисти, докато Съединените щати изпратиха 3000 военни. Малко ли страдат тези хора, да, да добавим към проблемите им и милитаризация? Необходими са средства, за да се постави под контрол положението и да се подобри здравеопазването. Господин председател, а, а, искам да се а, спра на това как се действа спрямо тази, как, тази епидемия, как тя се управлява. Значи от 20 март имахме първи е, е, сведения и след това тя се разпространи в Сенегал, в Нигерия, в други страни. Има опасност това. Не става дума само за по... жертвите над 2400. И а, е, не беше реагирано веднага, дори СЗО не реагира необходимо, с необходимата бързина, за да се ограничи епидемията, която избухна с невероятна скорост. Тоест страните, засегнатите страни са в състояние на война. А, те не могат да реагират. А, президентът на Ниберия каза, че страната ще рухне в нея, няма вече нито бизнес, нито, нито нищо. Ето се. И аз а, не мога да се радвам, като казвам, че комисията казва, да, отделили сме 150 милиона, ами това не е достатъчно. Необходима е международна координация. А, Необходимо е да се привлече ООН. Необходима е истинска координация на всички усилия. Но кога става дума за 3000 души военни, че са изпратени, това не са 3000 военни, това са 3000 човека, души, които ще трябва, трябва 3000 души да монтират там полеви болници, за да може да се реагира своевременно комисията трябва да каже и ние ще изпратим болници, и ние ще изпратим персонал там. Защото положението е наистина катастрофално. И, и се, а, а, а, говорим, че ще ограничим риска за Европа, но трябва да кажа, че ако вирусът мутира, може да имаме световна пандемия. Так, толкова голяма е опасността. И още нещо, което ще кажа добре е, е, е, да се каже, че е, ще репатрираме е, доброволците и медицинските лица, но в момента нямаме самолети, с които да ги репатрираме. Господин Корал за две минути. Благодаря, господин председател. Епидемията е, от ебола в Западна Европа, извинете, Западна Африка, представлява една огромна заплаха с огромният брой заболели и починали. Но а, не бива да се съсредоточаваме само върху един вид действия. Всеки път, а, когато а, се развива такава а, заплаха, а, има стотици а, жертви и а, имаме една експлоатация на ресурсите, които в никакъв случай не се използват по време. И тук каква е ситуацията с ебола? Има огромни печалби, които се изтръгват от пострадалите страни еболата е, и епидемията от нея не е просто медицински проблем, не е проблем на, заболели и починали от болестта. Това е един социално-економически проблем, с а, който а, трябва да се справяме по друг начин. В тези а, страни а, трябва да се а, обърне внимание как ще се сложи край на експлоатацията на тези страни. Предизвикателството за Европа е огромно. Липсва основна инфраструктура, липсват пътища, липсва всичко, което е необходимо за реагиране на извънредна ситуация местните общности не са в състояние да се справят и това способства за разпространение на вируса. Има различни религиозни, социални причини, поради които се разпространява още повече болестта. Трябва да се борим с това предизвикателство навсякъде. Благодаря. Господин Салвини, минута и половина. Благодаря, господин председател. Хиляди жертви най-сетне събудиха Европа, за да осъзнае заплахата. От 2 до 21 дена е инкубационния период на болестта и в Средиземноморието, като имаме предвид, че хиляди а, мигранти от Нигерия, а, от Сенегал, от Либерия прекусяват Средиземноморието, за да дойдат до нашите брегове, преди всичко за тях пишат европейските издания, но има различни видове мерки, които се обсъждат в страни като Саудитска Арабия, която, която иска да затвори границите си. А ние какво правим? А, ние а, не предприемаме необходимите мерки, за да предотвратим проблема, не можем да спрем хилядите хора, които слизат на нашите брегове, препълват италианските болници, а останалите колеги от Европа като че ли изобщо не се интересуват, остават безразлични. Операцията, която се провежда под заглавието Маре Ностро, трябва да контролира тези миграционни потоци, но ние и нашите деца са изложени на заплахата от заразяване. Благодаря. Давам думата на следващия оратор за минута и половина. Panie przewodniczący, w Afryce Zachodniej trwa największa. Господин Вента, благодаря ви, господин председател. В Западна Африка в момента се сблъскваме с вирусът Ебола. Говорим за близо 2046 случаи на заболявания, на 4000 заболели и близо 2500 смъртни случая, сред които и медицински лица, липсва необходимата инфраструктура, Сблъскваме се с, а, проблеми и с липса на запознатост на населението за рисковете за тази болест. Епидемията е с световни размери и тази епидемия може да стигне и до Европа и да засегне всички ни. Ето защо би трябвало да подкрепим европейските държави, трябва да засилим хуманитарната помощ, която предоставяме и трябва да предотвратим избухването на нови подобни епидемии. Ето защо приносът на Европейския съюз е жизненно важен. И аз подкрепям идеята от пускането на 140 милиона евро за борба с епидемията. равнището на смъртност от 45% при вирусът Ебола е много страшна заплаха и само с помощ на Европейския съюз има шанс в Западна Африка да се справи с него. Господин Герело, минути е Африкано... Благодаря, господин председател. Африканският континент обикновено бива представен като арена на страдания. Това може да е стереотип, но в случая е истината, самата истина. Хората страдат от бедност, липса на санитарни условия, липса на вода, липса на образование. Стотици хиляди страдат от това. А също време, но страдат и от военните конфликти, които разтърсват, раздират африканският континент. Сега виждаме последиците от колониалното господство, от използването на ресурсите на континента. И отгоре на всичко сега идва ебола. И както правилно каза госпожа комисаря, може тази криза да се разрасне експоненциално в геометрична прогресия, особено като се има предвид липсата на инфраструктура, която да даде възможност на страните да контролират разпро... разпространението на болестта. Затова е необходимо да се окаже помощ, хуманитарна помощ, трябва незабавно да бъде оказана на сегнатите страни. Сега е време незабавно да се окаже подобна помощ. Подкрепяме инициативата на ООН, а също така на 24 септември трябва да подкрепим донорски, страните донори на конференцията, която ще бъде проведена тогава. Необходими са повече средства. Само така ще можем да се преборим с проблема. Госпожа Форд, за една минута. Парламентът работи в рамките на партньорството с бюджет над 600 милиона за период от 7 години за изследване, предотвратяване и лечение на болести, които засягат и европейските страни. Надявам се, че тези средства ще бъдат насочени към научни изследвания и вакцини за ебола. Тази програма не е насочена само единствено към ебола, но могат да се обединят усилията, включително и на частни фирми, някои от които швейцарски, които разполагат с най-перспективни разработки на вакцина за ебола. Вече има експерти в нашите страни, които е, провеждат научни изследвания за е, най-ефикасно лечение. Поставят се редица етични е, въпроси, но финансови средства има. Нека да ги използваме, нека да ги дадем на учените още сега. Благодаря. Blue card for you from Mr от господин Карвар и от госпожа Мой. Има въпроси с синя карта към вас. Приемате ли отговор да дадете? Да, заповядайте. Господин Карвар. Благодаря, господин председател. Благодаря, че приехте въпроса ми. Дали колегата споделя становището а, на а, този колега, който каза, че се разпространява заразата чрез дивечово месо. Into new border force, which in some quarters is jokingly referred to as a border farce. And what we are now seeing... В момента ставаме свидетели а, на опити да се навлезе а, в, на територията на Обединеното кралство извън предвидените за целта пунктове за влизане в страната и как гледате на едни допълнителни мерки за контрол на дивечовото месо? Колегата мой. Вие казахте, че средствата трябва да бъдат насочени към учените – има, система, има ли обаче система да се контролират средствата? Дали ще стигнат до учените? В Италия има огромна корупция в тази област. И научните изследователи обикновено са към университети, където шуробаджанащината има невероятни а, размери. И в никакъв случай не можем да очакваме ефикасни резултати. Благодаря. Госпожа Форд, имате думата за отговор. Що се отнася до първия въпрос, съвсем ясен е принципа в парламента. Ако искате да зададете въпрос на друг член на Европейския парламент, задавате му го пряко. Аз не мога да отговоря на първия въпрос, който фактически беше въпрос към господин Дева. Колкото и дълбоко да уважавам господин Дева, аз не мога да се отъждествя с него и да отговарям от негово име. Мога да кажа обаче каква беше ролята на Великобритания в научните програми, за които говорих. И по втория въпрос мога само да кажа, че не мога да се произнеса за начина по който са организирани научните изследвания в Италия. В Великобритания има водещи специалисти, които работят по лечението на болести, които представляват особена заплаха за нашите общества. Например, туберкулозата, която е резистентна на лекарствени средства. Правителството предоставя средства за тези изследвания. Не всички държави членки в Европейския съюз отделят средства, за разлика от Великобритания, която предвижда научни изследвания, обезпечени с много големи финансови средства по този въпрос. Благодаря, давам думата на следващия оратор, на госпожа Десарнес. Благодаря, господин председател. Както всички колеги преди мен казаха, имаме нужда от незабавна мобилизация на международната общност срещу ужасяващите последици от вирусът Ебола, които са както санитарни, така и социални и економически. Но трябва да си зададем въпрос след края на кризата, защо толкова много се забави реакцията на международната общност. Какво не работи от месеци насам, защото действително много закъсняхме с разрешаването на тази криза. Това е първият ми въпрос. На второ място аз приветствам ангажимента на президентът Обама. Радвам се, че една толкова видна личност се зае с ръководството на борбата срещу този вирус. Оценявам усилията ви, госпожо комисар, но съжалявам, че председателят на Европейската комисия и Тенасто председателство не излезе с такова ясно послание от страна на Европейския съюз и бих се радвал това да се случи. На трето място, отпускаме финансови средства и това действително е прекрасно, но знаем, че се нуждаем от много повече от финансови средства на място. Аз съм разговаряла с медицинските служители, медицински персонал на място и те не могат да се справят. Те имат нужда от конкретна логистична помощ, те имат нужда от допълнителни допълнителен медицински персонал от полеви болници, от транспорт и възможност за медицинска евакуация за самите тях. всичко това имат нужда тези хора и това трябва да им осигурим ние от Европейския съюз. И на четвърто място не може да си позволим да чакаме епидемията да стигне до съседните страни, за да започнем да се борим с нея. Трябва още от сега да започнем да, се, да водим кампании за превенция на вируса в съседните страни, в частност Кот Дивуар и Мали. Това е пробата ни, която ни чака. Ние сме длъжни да спечелим Европейския съюз трябва да се покаже на висотата на тази борба. Благодаря ви. Благодаря ви. Думата има госпожа Албиел Гусман за две минути. Благодаря. Сиера Леоне, Либерия, Гвинея страдат от разпространението на ебола, която унищожава живота на хиляди. Но това са бедни страни. Те а, страдат от голяма бедност. Съединените щати, Европейският съюз, Западът изцяло е, обръща гръб на тези страни. И те сега са изправени пред а, на, а, опасността вируса да доде при тях и тогава, едва тогава, възприемат рискът достатъчно сериозно. Действаме сега, за да защитим себе си. Но не даваме лекарства, достатъчно лекарства на бедните. Защото економическият е, съображения, економическите мотиви за поведението са не по-малко смъртоносни от еболата Приветствам а, действията на Куба, която ще изпрати 165 лекари и сестри а, като израз на солидарност за борба с ебелата. За минута и половина господин Хейбух. Господин Хейбух. Много ви благодаря, господин председател. Още веднъж искам да повторя, че многократно говорим за опасностите и последиците от епидемията от ебола. Хуманитарните организации, всички, които работят по места, са смазани от тежеста на проблема, но има и много други аспекти. Наш дълг е да предоставим всички средства, които са на наше разположение, Имаше тук колеги, които подчертаха този въпрос. Има доставки на оръжие, на военна екипировка, е, изпраща се е, военен е, персонал, а тези страни трябва да бъдат подпомогнати по друг начин. В под егидата на ООН трябва да бъдат изпратени добре обучени експерти да работят на място, иначе няма да можем да изкореним причините за тази чудовищна хуманитарна катастрофа. Затова призовавам всички държави членки на Европейския съюз да действат още сега. Не можем да губим повече време в дискусии. Знаем какви ще са последствията, ако не можем да ограничим разпространението на вируса. Няма да повтарям аргументите, които вече чухме, но настоятелно призовавам за незабавни действия. Така ще можем да покажем, е, че сме с всички е, пострадали не само в мислите си, но и с действията си. Е, госпожа Мелин, минута и половина. Благодаря ви, господин председател. Епидемията от ебола наистина е чудовищна и е крайно време да се замислим за опасността от разпространението тази пандемия в Европа. Анализът показа, че няма как да предвидим последствията от тази епидемия в Европа, също така и липсата на резултати от помощите, които се отпускат в Африка през последните 50 години поради корупцията и неефективното използване на тези резултати. Фактът, Резултатът от всичко това е, че повече от месец закъснява диагностицирането на вирусът Ебола. Също така има и постоянен, постоянен транспорт между двата континента, засилва опасността от пренос на вирус. Ето също Европейският съюз най-накрая трябва да вземем да поеме своята отговорност, защото разпространението на този вирус не е просто е предвидимо, а е неизбежно. Въпрос на време е всичко това Крайно време е да започне да действаме с повече от 6 месеца закъснение чрез реална санитарна координация и координация на действията с, с страните, които с развиващите се страни в Африка. Трябва също така се преразгледа европейската миграционна политика, като се поднови санитарния контрол на външните граници на държавите членки, но също така и а, въвеждането на карантинен контрол на засегнатите от вируса страни. Независимо дали това предложение ви харесва или не, такива са съветите на най-добрите специалисти в областта. И накрая трябва да се създадат здравни центрове, мултидисциплинарни центрове тук в Европа и това ни съветват експертите, които имат много по-ясен поглед от политиците, които се загубиха в собствените си идеологии за глобализация. Моля всички колеги да спазват времето за изказване. В противен случай ще закъснем много следващата предвидена разискване. Сега думата има господин Петър Лизе за две минути. Благодаря, господин председател, дами и господа. Аз самият съм работил в развиващите се страни като док, като лекар. А, така че разбирам как се чувстват колегите, които сега са на фронта в битката с Ебола. Моите дълбоки почитания към всички, които работят в тези страни и се борят с епидемията. Има някои тук, които използват трудното положение за политически, политически точки. Не мисля, че трябва да политизираме нещата. Добре е, че приемаме обратно медицински работници, които са заразени, за да могат те да бъдат лекувани. Хората трябва да се чувстват в безопасност, трябва да знаят, че може да им се помогне в рамките на човешко, човешки възможното. Колкото до Западна Африка, наш дългосрочен интерес е да помогнем на тези страни. Те преживяват, някои от тях преживяват е, трагична криза. И именно в наш интерес е да ги подкрепим, да направим всичко възможно, за да могат те да преодолеят е, трудностите, пред които са изправени. Госпожо комисар, радвам се, че вие а, е, помагате. Радвам се, че ще бъде оказана помощ. А, но мисля, че имаме бюджетен проблем тук. През последните няколко дни чухме вече няколко пъти от страни членки, включително и от моята страна, че трябва да правим повече за Украина, трябва да направим повече в Ирак. И Райнер Бъргер, нашия докладчик по бюджета е тук. И той казва, не е прият бюджетът за кризи. Трябва да ускорим този процес, за да може да реагираме по-адекватно в бъдеще. Благодаря госпожа Рейна за, за минута и половина. Благодаря ви, господин председател. Аз лично съм скандализирана не от е, споменаването на Куба, а споменаването на политиката по миграция, която споменаха някои колеги в контекста на разискването за вируса Ебола. От месец март насам лекари без граници ни предупреждават за опасността, която представлява вирусът и опасността от е, епидемия. Шест месеца по-късно, през септември, епидемията продължава да се разпространява. Броят на заразените се отвоява на всеки 15 дни и очевидно трябва да действаме незабавно. Да, може да съжаляваме, че не реагирахме достатъчно бързо, но днес преди всичко трябва да се попитаме какво трябва да направим от тук нататък, за да сложим край на тази епидемия. Бих казал почти бих казал почти това, което трябва да се направи просто. И лекари без граници ни го казаха. Трябва ни един координиран подход. Трябва да осигурим необходимото оборудване. Трябва болнични заведения под карантина, трябва транспортна система, трябват въздушни коридори и всичко това е на разположение на държавите членки, както на гражданските сили, така и на военните сили. И когато споменаваме армиите, бих искала да видя как нашите армии и подкрепят гражданското население в случай на подобни ужасяващи кризи. Всеки начин за борба с вируса е добър начин. Ето защо нека да поискаме от съвета и от Европейската комисия да предостави средства, с които разполага на африканското население възможно най-бързо. Благодаря ви. Думата има госпожа Рейс за една минута. Благодаря, господин председател. Моята колега вече ясно, моята колега вече ясно показаха колко тежко е положението. Няма да се връщам към цифрите. Те са подценени според всички специалисти. Но трябва да кажа, че има нещо, което много ме тревожи. Чухме а, госпожа Георгиева, президентът Обама, всички говорят едно и също. Необходимо е стратегия, необходим е пътен лист за превенция. Всичко това обаче ще отнеме време. А ние знаем, че не може да чакаме. А, а, трябва да се сложат всички наши ефективи, всички наши възможности, хуманитарни, медицински и други, да, на разположение за борба с кризата. Всички специалисти на място искат координация на усилията. Надълго вече говорихме за тази координация, но ние знаем, и госпожа Ривази го каза, на място хората искат повече, искат координация, искат го веднага. Нямаме избор, приключвам, господин председател. Нямаме избор. Не може да се колебаем. Не трябва да чакаме вируса да се разпространи другаде в Африка и да доде при нас, за да може да покажем солидарност днес, не утре. Благодаря. Госпожа Гростет за минута и половина. Благодаря ви, господин председател. Госпожо комисар, редица колеги вече споменаха какви са предвижданията на СЗО за развитието на епидемията от ебола. И те са изключително песимистични. Не бива да се заблуждаваме. Не става дума за един проблем, който засяга само Западна Африка. Изправени сме пред една чудовищна епидемия, която засяга всички ни и е крайно време да се мобилизираме мобилизираме в максимална степен, защото вече загубихме прекалено много време. Много е лесно да се откажем от, от отговорността, която ние носим с довода, че болестта все още не е достигнала до нашия континент. Но е факт, че говорим за една истинска световна криза и ценностите, които ние, европейците, защитаваме по целия свят, т.е. солидарността, човешкото достоинство, уважение към хората, ни задължават да помогнем за засегнатите страни. И държа да подчертая усилията, които полагат медицинските лица на място, всички неправителствени организации и действително е изключително важно да ги подкрепим по всякакъв възможен начин. А освен основните ценности, които споменах, сме длъжни и да защитим нашите граждани от непахите последици на тази безпредседентна здравна криза. И разбира се, има здравни последици, които могат да стигнат и до Европа. Но преди всичко има опасност да дестабилизира цял един регион, както в санитарен аспект, така и в социални и економически. И Европа не може и не бива да остава пасивна пред една подобна трагедия. Нашите граждани имат нужда от една Европа, която играе изцяло своята роля на международната сцена и поема своята отговорност. Но може да се попитаме защо вирусът на ебола беше открит през 1976 години, защо все още не е намерено лечение срещу него. Това е потрясаващо. И имаме доказателство, че повече от всякога трябва да насърчаваме нужно развойната дейност в медицинския отрасъл. Това е от жизнено значение. Европа, Европа трябва да проявява солидарност, тъй като епидемията на ебола задава въпроси на международно равнище и Европейският съюз трябва да отговори на тези въпроси. но Думата имаше обърнен 8 минути и половина. Госпожо комисар, господин председател, вече няколко души преди мен казаха, потенциалните, потенциално засегнатите са може би 20 хиляди, но 1 милион африканци в момента са на практика в карантина. Поздравявам усилията на Европейската комисия за деблокиране на 120 милиона, но, но трябва да видим трябва да видим тези милиони как ще се използват тези 520 милиона. Трябва да се изпратят квалифицирани кадри трябва повече мобилни лаборатории, трябва въздушни връзки, трябва местни центрове за лекуване на заболелите. И това трябва да се направи незабавно. Съгласен съм с това, което се каза за трансграничните заплахи и това, което беше решено тук през юли. Мерките, които бяха взети на 6 ноември 2013 година, също бяха на място но страните членки трябва да организират част по-скоро извънредно за среща на европейските министри, за да може да се реагира на тази пандемия защото тя е много сериозна заплаха за здравето на хората. Европа трябва да направи всичко възможно да се привлекат абсолютно всички европейски лаборатории, които работят с подобни патогени и също така да се поддържа абсолютно тясна връзка с Европейския център за превенция на заразните болести. Благодаря. А сега господин Бердер за една минута. Господин. На всеки три седмици се отвояват броя на заболелите от е, ебола. Това очевидно показва, че излиза извън контрол положението. Европейския съюз започва да се мобилизира, но трябва да действаме повече и то по-спешно. Трябва да предотвратим по-нататъчно е, появяване на епидемии. Не само на ебола, но и, на други болести. Болести като ебола се пренебрегват от е, фармацевтичните е, компании, защото е, те не носят големи е, печалби. И мисля, че в Женева имаме лаборатория, в която могат да се разработят ваксините. С лабораторни изпитвания финансирани колкото е възможно по-бързо. Жизнено важен е този въпрос научното е, обезпечаване, разработването на е, вакцини, подготовката на експерти са единствения начин по който можем да спасим живот е, е, и да предотвратим епидемии. Благодаря господин Лавия. Благодаря господин председател. Госпожо комисар, господин заместник министър, искам преди всичко да започна с е, израз е, на е, почет към памета на хилядите, които починаха от епидемията, както и да изразя възхищението си от хората, които работят на място, които полагат всички усилия да се справят с епидемията на място и в, край, в крайна сметка да защитят и нас. Необходимо е да реагираме енергично, но за целта ни трябват финансови средства, насочени към пост страдалите страни. Твърде малко са средствата предвидени от бюджета за целта в многогодишната финансова рамка. Имаме много малка възможност да маневрираме, да проявяваме гъвкавост. Ето защо а, трябва да а, предвидим средствата, необходими за подобни приоритети, как, каквато е епидемията в момента. Като председател на а, парламентарна а, комисия, а, като член на Европейския парламент в а, а, понеделник на е, срещата в е, Италия е, имах възможност да подчертая колко важен е съгласувания подход към действията за поставяне под контрол на епидемията и за предотвратяване на проблемите, от които толкова много страда нашия континент. Благодаря. Благодаря. Давам думата на следващия оратор за минута и половина. Е. Госпожа Ван Бремет. Благодаря ви, господин председател. Не разполагам с много време, затова бих искала да се съсредоточа на един аспект. Беше споменати от други колеги, но да реша и аз да почетая колко важна е координацията. Бих искала да цитирам и господин Девид Наваро, координаторът за ООН за борбата срещу вирусът Ебола. Той самия твърди, че координацията може да помогне за спасяване на човешки животи. И тази координация, разбира се, минава на първо място през координация между медицинският персонал, необходимата логистична подкрепа и защитата на работещите както медицински персонал, така и хуманитарните организации. А Европейската комисия, доколкото знам, призова европейските граждани да не, европейските НПО да не изплащат пари по-отделно, а да се опитат да координират своите действия. До момента никой не обръща на вашата подкрепа, но изглежда, че сега вече държавите членки започнаха да слушат вашите съвети. Съвета от своя страна подчерта всички предприятия и инициативи. Да, те са положителни, но е жизненно важно Европейската комисия да продължава да играе ролята на основен координатор на всички действия за борбата с тази криза. Също така Европейския парламент би следвало да подкрепи Европейската комисия и двете институции трябва да бъдат защитници на основните ни ценности, трябва да ги използваме, трябва да използваме общото си влияние върху държавите членки, за да може да се преборим срещу кризата в един континент като Африка, където има недостатъчно добре развити здравни системи. Благодаря ви думата на госпожа Хименес Бесерил за минути и половина. Благодаря, господин председател. Първо трябва да кажа, че първите ми думи са в мисълта за жертвите и за онези, които работят на място, за да спасяват живот. Мисля за Микел Пахарес Арнеща, свещеник, който оказва помощ на жертвите на Ебола, който е останал на място, независимо от това, че въпреки опасността, необходимо е, необходими са координирани усилия с подкрепа на медицинските специалисти, които работят на място. Дами и господа, положението бързо излиза от контрол. То има опустошителен ефект върху економиката на целият регион и ще продължи да се влушава. Броят на заболелите ще продължи да се нараства. Необходимо е хуманитарна помощ, повече хуманитарна помощ. Но необходима е и обща помощ на целият район. Необходими са научно-изследователски усилия, за да се прекрати по-нататъчното разпространение на болестта. Ако не искаме да осъдим тези страни на унищожение и пълна изолация. И накрая се каже, онези, които се грижат за жертвите на ебола, под... заслужават нашата подкрепа, нашето възхищение. Тези хора са герои. Те заслужават тяхните усилия и техния героизъм да бъде признат. Те се нуждаят от повече подкрепа. Госпожа, Чарлемоза за една минута. Благодаря, господин председател. Глобално предизвикателство е епидемията от ебола и затова се радвам, че Европейската комисия и държавите членки най-сетне започват да гледат сериозно на проблема и да реагират. Време беше – Искам обаче да отправя два призива и към комисията, и към държавите членки. Първо, моля ви, решете проблема с евакуирането на здравните работници обратно в Европа. Това е единствения начин, по който ще можем да гарантираме участието на повече здравни работници по места. И второ, средствата, които ще бъдат използвани, не могат да бъдат от класическите източници, а именно помощта за развитие. Тук са необходими други средства, за да могат да укрепят системите си на здравеопазване пострадалите страни. Помощта трябва да е масирана и неотложна и трябва да координираме усилията си, за да се преборим с кризата. Благодаря Шрейер Перик за минута и половина. Благодаря ви. Госпожо комисар, от избухването на епидемията на ебола в Африка, болестта отне живота на хиляди души и хиляди други са вече заразени или са под заплаха да бъдат заразени. Поради тази епидемия страните в Западна Африка пострадаха значително, включително и от економическа гледна точка. Ето защо ние трябва да координираме общият си опит, отговор, извинете, срещу тази криза. Миналата седмица холандският министър-председател заяви, че незабавно трябва да се закупят вакцини срещу ебола. Това е много добра идея, но, как, но като начало тази вакцина трябва да бъде разработена и да бъде пусната на пазара. Какво се случва в момента? Има ли други медицински изследвания, които да са по-важни в борбата срещу вирусът ебола? смятам, че най основният приоритет в борбата с тази криза трябва да бъде разработката на вакцина срещу ебола. Благодаря ви, думата има колегата Мици за една минута. Благодаря, господин председател, госпожа комисар. Още от началото на тази година вирусът на ебола а, отне живота на над 2000 души. и засегна много мнозина в, в Либерия, Сиера Леоне, а, дори и Нигерия вече започва да бъде засягана. Трябва да направим всичко възможно да се борим с тази криза. Международните усилия до сега не са достатъчно ефективни. Не става въпрос само за нашата собствена безопасност, става дума за живота на хората. Наш дълг е да помогнем на жертвите и техните семейства и на медицинските работници на място. Следователно, обръщам се към италианското председателство и Европейската комисия да действат приоритетно и колкото може по-бързо да организирате извънредна конференция, на която да се вземат решения за ограничаване на епидемията. Не може да чакаме повече. Трябва да направим всичко възможно и то незабавно, за да бъде ебола а, заличена а, и да я няма повече на африканския континент. Госпожа Кенни. Благодаря, господин председател. Нито една държава не бива да е изоставена сама, особено когато страда от епидемията Ебола Необходимо е, е систематизирано и координирано усилие на международно равнище. Няма друг избор, за да се преборим с болестта веднага. Трагичните събития показват е, какви са структурните слабости на системите здравеопазване и инфраструктурата. Те са много крехки и застрашават развитието на цели райони от Африка. Ще е възможно развитието, което ще ни помогне да преодолеем не само тази епидемия, но и да стигнем до по-успешно обществено-економическо развитие, е, работата на е, медицинските работници, на хуманитарните е, работници по места е много показателна в Либерия. Беше организирана система около столицата, за да може да се локализира епидемията, да не се разпространи. Това е в интерес на всички. Благодаря. Благодаря. Преминаваме към процедурата на спонтанни изказвания. Те са не повече от една минута. Първи е господин Миколашик. Drahý pán predseda, milá pani komisárka, kolegyne kolegovia. Благодаря ви, господин председател, госпожо комисар, скъпи колеги. че може да сравним вирусът Ебола с чумата при средновековието. Това е една болест, която може да буквално да срине всяка една държава. И Либерия и Сиера Леоне днес са на прага на пълен срив. Някои неправителствени организации вече го заявяват открито. И двете държави са пред, на практика пред пълен крах но нито една фармацевтична лаборатория все още не е намерила ефикасна вакцина или ефикасно лекарство срещу вирусът. Работи се по въпроса, но смятам, че Европейския съюз трябва да положи още повече усилия и е, още по-активно да работи за намирането на лекарство срещу тази болест. Не трябва да работим само в областта на превенцията и контролът на епидемията. Трябва да проявим повече солидарност и да покажем, че действително искаме да се спазват правата на човека, защото тук говорим за едно от основните човешки права и това е правото на живот. Ebola a provocat decesul a aproape 3.000 de persoane, iar alte cel puțin... Ebola засяга огромен брой хора, близо 3000 души, загубиха живота си. Но нещата са още по-сериозни, отколкото тези цифри показват. Бих искал да изразя моята тревога пред разпространението на вируса. Трябва да се разбира сериозността на положението. Европейският съюз трябва да направи необходимото за решаване на проблема. Западноафриканските страни нямат сили да се борят сами. Ние трябва също да сме готови за подобни епидемии в бъдеще. Не трябва да има съкръщаване на фондовете за развитие. В момента проблемът е ебола. Добре е, че комисията е решена да действа, но необходими са повече средства. Поздравявам а, усилията на неправителствените организации, които работят там. Е е Благодаря ви. Епидемията, като сме изправени, е една от най-големите опасности за общественото здраве в момента. И наспорим факта, че империалистичните войни, подкрепяни от военните от предприятията за производство на военно оборудване до голяма степен са причина за бичът, който в момента се случва в Африка. Засегнатите страни Гвинея, Либерия, Сиера Леоне, всички страни в Западна Африка бяха под игото на колониализацията, които бяха под игото на империализма. тези държави днес не разполагат с необходимите средства сами да се преборят с една подобна епидемия. Ето защо в името на своя дълг от миналото Европейският съюз и Съединените щати са длъжни да разработят един ефикасен план за борба с тази болест. И държа да подчертая разликата между действията на Европейския съюз, които изпращат военнослужащи и, кубин, и Куба, които изпращат лекари и Европейския съюз. Äh, Благодаря, господин председател. Беше проведено изслушване е, с комисаря Борг е, в парламентарната комисия и стана дума колко важно е да се влагат повече средства в научни изследвания. Много Жалко е да се изтъква, е, че няма достатъчно средства за финансиране на научни изследвания и на други действия за преодоляване на кризата. Е, вероятно, някой ще каже по-добре късно, отколкото никога, но е, не бива да прибягваме до популистски лозунги трябва по-съгласувано, по-бързо, по-категорично да действаме, за да можем в бъдеще да сме по-подготвени за епидемиите. Нека да не седим с кръстени ръце, нека да подобряваме научните изследвания, нека да инвестираме в тях. Ето това трябва да е основното послание, което е, трябва да излезе от нас. Така ще можем да работим по-ефикасно в бъдеще. Благодаря. Благодаря. Гледаме как се разпространява тази ужасна болест. Проблемите стават все по-тежки. И не можем да намерим най-подходящите думи на признателност е, за здравните работници, които са по места. Време е честно, откровенно политиците е, да се замислят и да прие, решения, които ще помогнат за решаване на проблема. Според мен всички ние трябва да бъдем единни в молитвите си, в пожеланията си е, за надежда на хората, които страдат в момента. Мисля, че е, можем да им откажем подкрепа. Благодаря. Давам думата на госпожа Войт. Мой, но мой. Войт. Не на госпожа моя, на госпожа Войт. Кузи, L'onorevole Войт. Ja, Frau Kommissarin, ich habe eine konkrete Frage. Много благодаря. Госпожо комисар, въпрос. Има въпрос с, свързан с трета точка от вашето изказване. Казвате, че трябва да изолираме вируса, да се борим с него и наистина сме особено благодарни за тази инициатива, но защо се позволява на авиация, на аеролиниите, обслужващи континента, да продължават да реализират полети? Ако по този начин вируса дойде до Брюксел или до Париж, няма повече да можем да се справяме с положението. Има ли тук възможност да се контролират пътниците, пристигащи от тази част на света и съответно да бъдат изолирани, ако бъдат открити, включително и наченки на вирусна зараза. Разбира се, че не трябва популистки да действаме, но заплахата наистина е страшна, ако вируса достигне до Европа. Благодаря. Господин Яковчич poštovane dame i gospodo prije svega bih se htio zahvaliti svim onim ljudima koji. много благодаря. Благодаря на всички, които работят на място, на терена, в тези страни, където епидемията се шири. И благодаря на тези, които се грижат за това, защото болестта да не се разпространи. Тази зараза, тази пандемия, която се разрази е така изненадващо за всички нас, може да ни послужи за дърпане на ушите, за да разберем всъщност колко сме слаби в координацията. Това не се случва на другите ангажирани с борбата срещу вируса, защото не сме само ние, има специалисти от други държави. Искам да кажа, че координацията е от първостепенна важност за ограничаването и изолирането на вируса. Благодаря. Благодаря, господин председател. Имаме нужда от експерти, от лекари, от войници, които са готови да служат, ако е необходимо. Защото виждаме какво се случва в Сиера Леоне, например. Това не е битка, която можем лесно да спечелим. Не можем просто да помагаме на правителствата на Сиера Леона и на Либерия. Трябва да помогнем на обикновените хора. Европейския съюз трябва да изпрати лекари, експерти, да гарантира функционирането на болниците в тези страни. Без такива мерки е, в е, тези е, страни ще се стигне до пандемия. Благодаря. Госпожа Йетен Маки. Arvoisa puhemies, Ebola on tällä hetkellä yksi maa... Благодаря, господин председател по-настоящем ебола е, е един от най-големите рискове на световно ниво. Международните организации наистина не взеха сериозно е, тази заплаха и ебола завзема нови и нови е, територии. Днес е, международните организации следва да координират своите дейности и аз съм крайно разочарована от това, че Международната здравна организация по-настоящем не разполага с достатъчно ресурси, за да се справи с това предизвикателство. И аз определено настоявам Европейския съюз с другите международни организации, в това число СЗО, да си сътрудничим, да привлечем максимално е, финансови ресурси, за да сложим край на тази заплаха. И последния изказваш се, казва председателя. От името на движението 5 звезди бих искала да изкажа солидарността си към всички семейства, към всички хора, които страдат, но не се плашат от страданието и помагат на други страдащи се. Бих искала да се спомене това, че Европейският парламент излезе с 150 милионна помощ. Бихме искали да научим обаче къде отидоха тези пари, как ще се използват за в бъдеще и на кого конкретно са помогнали, особено ако правим още такива дарения. Искам да ви дам пример за това как парите в Испания, не, в Италия не се харчат правомерно. Благодаря. Искам да благодаря на всички, които се изказаха днес. Ще започна с въпроса дали Европа е действала бързо. От гледна точка на предоставането на хуманитарна помощ, да. Ние първи предоставихме финансова помощ и първи изпратихме свой медицински персонал. Тези хора рискуват своя живот. Ние обърнахме внимание на тази епидемия. Още от месец март на сам ние изпращахме едно ясно послание. Положението е сериозно, трябва да се действа координирано. Още през август, заедно с СЗО, ние се обърнахме към държавите членки и активирахме механизма за гражданска защита. Поискахме да има помощ в натура за засегнатите райони. Много често ние се чувстваме като канарчета. Усещаме опасността преди останалите да са я осъзнали. Или поне обхвата на опасността. Да, международната общност в нейната цялост не реагира достатъчно бързо. Особено когато става въпрос за информацията, която се подаваше от лекари без граници или от другите лекари в засегнатите страни. Отне време на света да осъзнае колко голяма е заплахата. Ако трябва да съм откровена, дори СЗО не реагира достатъчно бързо и недостатъчно бързо осъзна, че има голяма опасност и трябва да се действа акуратно. През последните няколко седмици видяхме, че реакцията на държавите членки е, се цили. Нека да ви дам е, пример. Е, Австрия даде оборудване, Италия изгради полева болница, Великобритания и Франция изгради, изградиха нови центрове, Унгария предостави помощ в натура, Испания предостави едно звено за спешна помощ в е, съответната провинция в Сиера Леоне. Имаме и наши военни. Всеки ден те се стремят да допринесат за евакуацията, за, за способностите в това отношение. Много от вас говореха по този въпрос. За, за евакуацията на медицинския персонал и като цяло за евакуацията. Най-накрая в световен план виждаме, че има мобилизация – не трябва да губим от поглед проблема обаче, защото днес сме изправени пред много кризи. Кризи, които се надпреварват да ангажират нашето внимание. Без да говорим за ебола, имаме четири кризи на най-високо ниво, на трето ниво. Ирак, Сирия, Южен Судан, Централно Африканската република. Някои от вас казаха, че трябва да създадем повече гъвкаво, за да може да изпращаме средства много бързо, там където ранната помощ ще спаси човешки живот и ще облегчи разходите и човешкото страдание. Така че много е важно да има гъвкавост там където положението е крехко. Колкото по-рано, толкова по-добре. Господин Дива ме попита как се разпространява вируса. Чрез контакт с заразени шимпанзета, други видове маймуни, горили, разни будливи животни от рода на таралежа, например. Няма движение на, на, на заразени продукти. Освен това, вируса е такъв, че докато стигнат до Европа, заразените продукти вече не са опасност, тъй като вируса загива. Нека да кажа нещо, което знаете или пък може и да не знаете. Лекари без граници нямат информация за това някой от техния персонал да се е заразил, а те са там, на място. С други думи, еболата може да се контролира. Трябва просто да си миеш ръцете, да се дезинфекцираш преди да се качиш на самолета и авиокомпаниите го правят. Така че ние предприемаме предпазни мерки, и трябва да казваме, че мерките помагат. От друга страна, ако спрем да изпращаме лекари в засегнатите страни и ако изтеглим нашите сестри и лекари от най-засегнатите райони и страни, то епидемията ще експлодира и опасността за нас може и да стане реална, защото колкото по-дълго не се борим, толкова по-голям е риска да мутира вируса. По отношение на ваксините, на научната дейност, в момента всичко, което е създадено като ваксини, като лечение, вече се използва и се дава като лекарство на заразените. Нека да бъдем откровени обаче. Количествата са ограничени. Можем ли да помогнем на всички заразени към днешна дата? Отговора е не. Ето защо трябва да положим всички усилия да се борим с вируса на ебола на място. По най-агресивен начин. Последната ми бележка е свързана с координацията. Напълно съм съгласна, че координацията може да спаси човешки животи. Най-накрая разполагаме с много добър механизъм за координация по чапката на ООН. Е, доктор Наваро е голям професионалист, най-големите специалисти от е, СЗО работят по въпроса. Имаме нужда от координация между 28-те държави членки. Ако всички помагаме отделно, оказваме излишен натиск върху онези, които днес спасяват човешки живот с гордост. Да, изтича ми времето, извинявам се. Това е последното ми изречение. С, с гордост мога да кажа, че миналата година с ваша помощ създадохме Център за координация на спешната помощ. Това е платформа, благодарение на която Европа може да действа единно. Дошъл е такъв момент. Благодаря. Давам думата на съвета, каза председателя господин Дела Ведова. Депутати, дес... Благодаря, господин председател. Госпожи и господа, уверявам ви, че съветът ще продължи да гледа на ебола, на епидемията като на един от основните си приоритети. Благодаря на комисията, на, на комисаря за извършената работа. Оценявам високо проявения интерес. Е, е, приветствам ясните отговори, които даде комисар е, Георгиева. Е, що се отнася до е, операциите на място, очевидно, ние е, разполагаме наши представители за хуманитарна помощ, изпращаме медицински специалисти. Това е здравна криза от огромни мащаби и, прочим растящи мащаби поради колапса на здравните системи в Сиера Леон и, в другите засегнати е, райони. Към това се е, добавя е, продоволствена криза, поражда се много голяма нестабилност и ние определено трябва да действаме и занапред, за да подготвим африканските страни да се подготвят за посрещането на такива рискове. На 24 декември по повод на Генералната асамблея на ООН представители на Европейския съюз ще се срещнат с международните си партньори по този въпрос за преодоляване на кризата. По-настоящем ние работим и по мерките за предпазване на европейските граждани от евентуална зараза. Всички служби, занимаващи се с тези въпроси в Европейския съюз, знаят, че трябва да проявяват повишена бдителност. Всичко възможно е направено, за да се подготвим за този риск, макар и по-настоящем наистина рискът от зараза в Европейския съюз да е много нисък. Благодаря. Благодаря на съвета. С това приключваме дебата по тази точка от дневния ред. Преди да пристъпя към следващата точка от дневния ред, нека кажа няколко минути за протокола. И що се отнася до, изве... до известни изменения, трябва да се позовем на 192 член от правилника. В неговата точка 3 се казва, че ако протокол